Absolutely. Friends, colleagues, um, please allow me to open this meeting. Uh, Chairman Buzek will arrive shortly. I promise to just uh, open uh, this uh, meeting and get it going now. First point. Добър ден, позволете Първата точка на дневния ред е приемане на дневния ред. Виждате го в си. Ако нямате някакви бележки, можем да приемем решиха да е, анулират е, ИТРЕ е, за понеделник 13 април, заседанието на ИТРЕ, но на 14 април заседанието на ИТРЕ ще се проведе, както е, ще предвижда. Публичното изслушване, което се беше определено за понеделник, на 20 април ще се проведе от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 Uh, as uh, the chair was saying, uh, when it comes to emissions and pollutions, most of our countries are importing most of the emissions and pollutions that are coming down. Както посочи председателството, има проблеми с микрофоните в българска кабина, извинете. И а, така а, постарах се да постигна баланс а, с предложението на комисията и а, това, което обяви съвета по време на заседанието. Uh, legislation, for example, uh, making sure that we do not double regulate. И uh, целта ми беше да избегнем uh, дублиране uh, на uh, законодателните разпоредби, uh, разпоредби uh, по отношение на средните горивни инсталации и да избегнем допълнителен административен товар. Това трябва да бъде избегнато, доколкото е възможно. Също така трябва да избегнем свръхрегламентирането, защото средните горивни инсталации обикновено се намират в средните малки предприятия. Трябва да постигне баланс между административния финансов товар за предприятията ще обсъдим всички тези аспекти с докладчиците в сянка. Стремим се също така към по-голяма гъвкавост за най-малките от инсталациите и най-малките предприятия, да предвидим по-голяма гъвкавост предвиденето от комисията. Също така съм разгледал и съкратил някои от дерогациите, предвидени от комисията. Предполагам, че ще има доста изменения по тези аспекти, но с проява на добра воля ще постигнем решение по тези аспекти. Наистина много технически е този доклад и по отношение на различните емисии има разминавания в гледните точки, но важното е тези нови законодателни мерки да избегнат дублирането, свръхрегулирането и е, да се гарантира е, сигурност на енергийните доставки и баланс по отношение на екологичните аспекти, опазването на околната среда. В е, северните държави това се установява, особено по отношение на биогоривата за тези средни горивни инсталации. Благодаря, господин Федерле. Сега господин Рул, докладчик Сянка от ЕНП. Благодаря много, господин председател. Благодаря и на докладчика. Между, между времено успяхме да поговорим е, за кратко и наистина много добре се разбрахме, както и с другите докладчици в сянка. Необходимо е, тъй като това, което предлага комисията, според мен е, е проблематично. Е, то ни застрашава с е, двойно регламентиране, прекомерно докладване и обикновено цената за постигане нещо добро е по-висока, отколкото целта не оправдава средствата, с други думи. И мисля, че аз самия мисля, че предложението е, заслужава доста критика в много отношения. Има редица е, изменения, е, предложения за изменения, които са наистина е, доста добри. Така че според мен много по-разумно е тези предложения и нашия подход е много по-разумен, отколкото този на комисията и някои от предложенията е, от страна на съвета вече са, бяха приети от докладчика. Хубаво е, че докладчика е, е, е взел предвид много от тези предложения и предлага да се опрости системата на лицензиране на разрешителни и за да се избегне прекомерно е, регулиране, е, мисля, че малко по-ясно трябва да е, формулираме текста в много отношения. Комисията няма да го направи, трябва ние сами да го направим. Трябва да заложим ясни граници, защото директивата за тези средни инсталации от, 1000, от 100 до 50 хиляди от 1 до 50 мегавата. Е, и ако регламентираме нещо, е, сега трябва да е нещо ново, не неща, които вече са уредени. Е, не е ясно положението и с санкциите, с глобите. Съвета предлага да, нещо, което заслужава вниманието ни. Друг въпрос е, е с е, въпроса с надзора, по-нататък задълженията за докладване от страна държавите членки, регламентирането за такива инсталации, комисията предвижда извънредни е, е, правила за случаите, когато е, нормите за чиста на въздуха са надвишени, превишени. Наистина предложението на комисията представлява известен проблем. От съвета направиха някои подобрения много от техните предложения могат да бъдат е, прияти от нас, е, е, както и повечето от страна на докладчика. Имаме наистина конкретни предложения и можем да се опитаме да ги прокараме, за да подобрим текста. Разбира се, това щеше да се избегне, ако комисията беше работила малко по-прецизно. Благодаря е, от е, сега от СНД госпожа Кумпала Начи. Благодаря, ще говоря на родния си език. Желая ви ползотворна и приятна седмица след почивките. Благодаря на господин Феделейт. Получихме документите на, на време, за да можем да ги прегледаме и да продължим да работим по тях получих подобни. Е, моите послания е сходно с това на преждеговорившите, така че ако говорим за възможности да използваме биоенергия, би трябвало да използваме, да, да вземем предвид е, и чистотата на въздуха, трудно е да се е, постави в един кълъп в цяла Европа. Регионите са с най-различни характеристики и е, мисля, че директивата за замърсителите на въздуха, е, тя според мен доста е, бързо е, дойде на бял свят и е, мисля, че емисиите от средните инсталации в Европа са под 5% от всички други емисии. Е, е, и за да се подобри качество на... Целта е да се подобри качеството на въздуха, разбира се, но е, да се надяваме, че по този начин ще се постигне целта ни е, и ще можем да ограничим и емисиите. Така че ще, ще в следващите дни и седмици ще се спра по-задълбочено върху е, различните е, послания и предложения, които получих, е, за да видим дали наистина тези цели са достижими, и дори с най-добрите технологии, с които разполагаме. Все още много работа ни предстои е, Федели вече направи предложение за използването, по-доброто използване на биоенергия. Е, Съвета след комисията конкретизира някои неща. Моят е, аз от Финландия и познавам северния пейзаж и региона, скандинавски, на скандинавските страни. Е, знае там как би могло да се използва биоенергията е, и трудностите, които произлизат от това, и това е един от сериозните проблеми, които, с които се сблъскваме, когато търсим съответния баланс. Мисля, че е, ще излезем с едно добро становище, което да пратим нататък, да пуснем нататък по веригата. Ние не сме окончателния комитет, нали, последната инстанция. Трябва да видим какво ще е, видят, е, ще кажат по въпроси и останалите. Благодаря много от е, Икара, от Икара Глобачик. Благодаря, господин господин председател. Аз също поздравявам докладчика за един добре изготвен доклад, особено по отношение на малките е, инсталации, горивни инсталации с е, средни емисии. До сега такива не бяха обхванати от е, никакви регламенти и съществуващите норми за тези инсталации даваха възможност да се произвежда много топлинна енергия. Ето защо аргументите на господин Федерай за свръхрегулиране, двойно регулиране, създаването на една е, благоприятна среда за е, малките и средни горивни инсталации, особено тези до 5 мегавата, 50 е, мисля, че. Това е ключов момент от доклада. От свое име мога да кажа, че ние подкрепяме докладчика и доклада му и мисля, че сме в добра изходна позиция, за да стигнем до 100% съгласие помежду ни. Ще трябва да търсим компромис в нашите комисии, за да го излезем пред пленарна зала с един, и да говорим на един глас. Благодаря сега. За много кратки изказвания е, депутатите имат дума. Господин Стефановски, поискахте думата, моля, имате я. Благодаря, господин председател. Да, мислех, че ще се изкажем чак след докладчица в сянка, но съм съгласен с казаното от колегите. Наистина, много разумен е подхода на докладчика и предпазлив бих казал, защото това е много трудна, комплицирана тема. Става дума и за отопление на жилищата и е, един по-непредпазлив подход може да доведе до е, сериозно влушаване на ситуацията, особено в някои е, региони защото може да се стигне до въвеждане на десетки и стотици местни е, малки инсталации. Така че трябва да бъдем особено предпазливи, да избегнем е, спорните ситуации е, между различните държави. Така че отново благодаря на докладчика и го подкрепям. Благодаря, госпожа Вирходен. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Kyllä tässä valiokunnassa meidän täytyy и така, в е, тази комисия трябва първо е, да видим какво ще означава това за предложение на Комисията за европейската индустрия. Разбира се, качеството на въздуха е много важен въпрос, но трябва да направим преценка и на разходите, които предложените изменения ще навлекат на, на производителите е, така че оценка на въздействието е абсолютно е, необходима. От опита на Финландия мога да кажа, че първоначално оценката на комисия беше, че ще има вероятно около 400 такива е, инсталации, но е, реалната цифра може би е 1000, е, 4000, извинете което е, ще се отрази е, сериозно на разходите за качество на въздуха не знае дали е, ще е оправдана такава инвестиция за качеството на въздуха. Е, така че аз лично е, смятам, че тези страни, които имат такива проблеми, би трябвало да въведат по-строги ограничения е, трябва да видим, да дефинираме тук европейските е, лимити. Ако държавите членки искат да отидат над това, вече могат да въведат по-стриктни е, норми, ако имат проблем с качеството на въздуха в съответните си страни. Разбира се, трябва и в преход, да предвидим и преходен период, в който да преценим ползите и е, загубите, е, економическата ефективност на това новеление. Сега, господин Зеленато. Благодаря. Благодаря. Напълно съм съгласен с това становище, което отчита основния елемент, средните и малки предприятия могат да бъдат натоварени с прекалено високи и значителни разходи, ако се прилагат към тях разпоредбите, които са сила за големите горивни инсталации. Така че напълно подкрепям предлагания подход. Все пак има някои неясноти по този текст. Има данни в доклада 400 хиляди 000 смъртни случаи годишно. Откъде идват тези данни? Това е моят въпрос. Не знам дали има конкретни проучвания по тази тема. И... Или пък тези милиарди долари, разходи в здравеопазването. Тоест, има данни, които не почиват на някакъв сериозен източник. Каза се също така 12-13% увеличение на брутния вътрешен продукт и тази стойност може да достигне до 25%. Това са твърдения, които трябва да бъдат подкрепени от сериозни източници. Трябва да бъдат оправдани конкретни данни. Благодаря, господин Рикиотис, за една минута. Благодаря. Фредерик, για την γνωμοδότηση. Εγώ θα κάτι που είπαν και ότι αυτό που... Да каже нещо, което вече беше казано Смятаме, че според доклада 25% от е, тези е, инсталации са под надзора на малките и средни предприятия, така че трябва да внимаваме много добре да не създаваме е, прекомерна администрация и бюрокрация, защото малките предприятия и средните няма да са в състояние да изпълняват е, разпоредбите. Второ, освен големите е, инсталации, големите е, тецове, много от тези, е, много от емисиите се дължат и са с източник големите, крупните индустриални е, страни, е, такива като Китай, например. Е, благодаря. Сега господин Тамбурано. Благодаря. Е, предложението за директива посочва, че трябва да се е, намали е, това замърсяване от средните горивни инсталации. И това атмосферно замърсяване води до съкръщаване на продължителността на живота на европейците. но става дума за цял пакет от предложения още от времето на Барозо и господин Юнкер възнамерява да продължи работата по този пакет. Това е свързано и с текстовете, свързани с отпадъците. Според съвета, Е, текста на е, комисията е, отслабва тези разпоредби, които са насочени към здравето на хората. Европейския съвет ясно посочи, че тази тематика не представлява голям интерес за нас. Съвета доста значително преработи първоначалното предложение на комисията. А тук наистина става дума за здравето, за живота на нашите съграждани. И трябва а, наистина да а, направим всичко възможно, за да опазим здравето на хората. Този проект на становище се опира на предложението на съвета. Има внесени изменения, които са в правилна посока. Мисля, господин председател, че разполагам с три минути. Председателят не, всеки има две минути за изказване. И така, с оглед на всичко изложено, ще внеса конструктивни изменения за подобряване на този текст. 20 мг на кубически метр, това трябва да е личната граничната стойност за емисиите, директивата а, текста на комисията предвижда много а, странични изходи и по отношение на предвидените дерогации и емисиите в гъстонаселените райони, както и за контролната дейност върху някои от инсталациите. Председателят прекъсва ораторът. Да, отнехате ми 30 секунди. Протестирам господин председател, за начина по който водите това заседание. Thank you. And now for the commission, Mr. Christopher Allen, please. Сега от името на комисия, господин Кристофър Алън. Благодаря, господин председател. Ние от комисията бихме искали да е, коментираме предложението, което ще помогне на е, делегациите. Когато изготвяхме предложението, ние огледахме редица възможности по отношение на е, ограниченията на емисиите е, за тези инсталации и разгледахме сценарии, които бяха най-различни според е, разходите за тях. И тъй като голяма степен от тези малки седми предприятия оперира такива инсталации, ние решихме да е, сведем до. Е, минимум тези разходи и съответно административните е, разходи, особено за малките е, предприятия. Разходите за е, спазване между държавите членки и най-големите инсталации, най-малките е от 8 осма степен за по-малките, най-малките предприятия в нашето предложение ние сме свели до е, минимум е, наблюдението, веднъж на 3 години. Знаете, в е, всяка страна нагревателите би трябвало да се проследяват, да се следят поне веднъж в годината, другаде за малките предприятия се предвиждат веднъж на 2 години, така че ние предвиждаме абсолютния минимум. Колкото до намерението намаляване на, на раз, замърсяването, е, тези инсталации представляват 5% от замърсяването, но потенциала за намаляване, тъй като не са били регламентирани в, в миналото, е, там се крие голям потенциал за намаляване на емисиите. Близо 20-25% от усилията е, ще бъдат ще доведат до е, ефективен резултат. Колкото до е, тези 400 е, хиляди, е, които са, чието живот е бил, продължително живот е била съкратена в резултат на замърсяване на въздуха, това е статистика наистина от страна на статистика на Световната здравна организация. Тя се опира върху оценка на въздействието за изпълнение на политиката за въздуха Накрая още едно, един штрих към тази дискусия. Европейския съюз е водещ в отношение контрола на замърсяване на околната среда в, света и е, е застрашен да загуби водещите си позиции на пазара, е, да дойде на трето място след САЩ и Азия, конкуренти от САЩ и Азия. Е, това е една от директивите, които ще изпрати е, необходимия сигнал и към е, промишлеността да продължат да новаторствуват и да е, за, за да запазят своите е, позиции на международния пазар, е, който се разраства с страхотни темпове. Само в Пекин последните няколко години 5 милиарда са инвестирани в контролно замърсяване на въздуха, което е повече от колкото струва цялата стратегия за Европа. Пазара наистина е много конкурентен, огромен, и, а ние имаме една силна индустриална база. Е, мисля, че съм засегнал е, основните въпроси. Ако нещо съм пропуснал, е, съм на ваше разположение. Благодаря много. Сега докладчика господин Ферели за заключителни думи. Имате думата. Благодаря на всички докладчици в Сянка и на членовете на комисията за изразените становища. Аз си отбелязах всичко, което казахте. Обеден съм, че ще можем да стигнем, е, ще, да имаме множество в е, комисията. Благодаря за казаното. Е, ще се видим на следващото задание на докладчите в Сянка. По статистиката само имам коментар. Е, комисията се опита да защити някои цифри. Те бяха представени от Европейската агенция за околната среда. Тези данни са от 2011 е, година и се смятат за официална статистика, така че не са дошли от е, никъде. Важно е да се знае това, защото ако е, заклеймим е, тези данни, които идват от е, е, Световната търговска организация и нашите научни изследвания, тогава няма на, на какво да стъпим за, в дискусиите си. Освен това, наблягам, те не са внесени в е, законодателството, те са е, един вид оправдание, обосновка за това, което обсъждаме. Ако не вземем предвид е, е, това какво причини, причиняват емисиите, е, ще брекнем в друг джоб, а това е джоба на дъгнокоплатеца, защото е, това, което се плаща от работодателя, след това трябва да бъде покрито. Тези 400 хиляди смъртност не са свързани само с качество на въздуха, така че не е достатъчно адекватен този пример. Благодаря, господин Федали. В заключение ще кажа, че срока за внасяне на предложение за изменение по това проекто становище е 26 февруари на е, обяд 12 часа. Благодаря. По този начин приключваме с е, четвърта точка. Сега пета точка. За мен е наистина привилегия да приветствам тук първия заместник е, председател на комисията Франс Тимерманс за по-добро регулиране правата на човека и карта на основните права. Е, вице-президент Тимерманс първо ще е, ни поговори за по-добро, е, програмата за по-добро регулиране, особено в контекста на политиката, която е влиза в промощите на тази комисия. Добре сте дошли и очакваме се да да чуем какво ще кажете. Предвиждаме един час за вашата презентация и дискусията, която ще последва. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Аз поисках да се срещна с вашата комисия по-скоро, за да ви слушам, за да се осведомя за вашите очаквани приоритети. Така че съвсем кратко ще ви запозная с това, което предвижда комисията за тази година. Променихме начина си на работа и тази промяна бе предмет на значителни разисквания и в парламент. Програмата ни за 2015 година се свежда до инициативите, които ще бъдат предприяти само за тази година. Обявихме, че изтегляме редица внесени по-рано инициативи. Е, скоро ще конкретизираме тази информация и тя ще бъде сведена до вашето знание. Тази година най-вече ще насочим вниманието си по очевидни причини върху плана Юнкер за заетост и растеж – и тази задача е пряко свързана с работата на вашата комисия. Започнахме вече работа по Енергийния съюз, е, проект, който според нас е особено важен, имайки предвид, че много от е, гражданите по-нататък са загрижени за сигурността е, в страната си. Ще подпомагаме държавите членки в усилите им да гарантират вътрешна сигурност. Възползвам се от случая да благодаря на Европейския парламент за знаменателното му решение е, да подкрепи комисията в работата и по пасажирските резервационни данни, е, по възможностите, с които разполагаме в шенгенското пространство е, за повишаване ефикасността на контрола по външните граници. Очевидно, Единият цифров пазар е един от големите приоритети е, за тази година. Лично за мен сериозен, голям приоритет е устойчивостта на развитието, тъй като съм убеден, че дълг на комисията е да се постарае Европа да навакса, да пропусне изоставането в сравнение с други части е, по света, в областта на така наречената кръгова економика, економика без отпадъци. И а, в тази връзка ние ще преработим предложението на комисията за управлението на отпадъците, но не само за вторичната употреба на материали на, на края на срока си на ползване или възп Препятстване е, на навлизането на неустойчиви, неекологосъобразни материали е, в продуктовия цикъл. Освен това, ние е, ще работим по институционалното или по-скоро междуинституционалното споразумение за по-нататъчната законодателна работа на съзаконодателите. Ние ще работим активно и с парламента, и с съвета трябва да оптимизираме законодателния процес е, в Европейския съюз и най-вече трябва да решим въпроса за делегираните актове или актове по делегация и актове за изпълнение. Толкова, господин председател, предпочитам да, да чуя вас, да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря ви, господин Тимерманс. Е, от името на Европейска народна партия давам думата на господин Пиба. Имате думата. Ja, Herr Timmermans, herzlichen Dank für die Einführung. Да, благодаря, господин Тимърманс. Тъй като добре разбирате. Positive Dinge, die wir äh, zunächst mal lobend erwähnen möchten, da ist einmal. Да, да, извиняйте, господин Тимърманс, бих искал най-напред да ви похваля за, за някои добри неща, за положените от вас усилия вече като заместник председател на комисията, в чийто ресор попада и е, нормотворческата дейност на Съюза. Ние ще решитаме на вас е, за преодоляване и възпрепятстване на по-нататъчната бюрократизация. Е, вторият момент е за сроковете. Казвате вие ако споразумение по даден нормативен акт не бъде постигнато в определения срок, комисията възнамерява да го оттегля. Е, микрофона на оратора изключен. Да, та, много окоръжаващо е това, което казвате, че Европа най-сетне ще насочи вниманието си само върху изключително важните въпроси. Няколко въпроса сега мои. По плана Юнкер, Европейския парламент по-настоящем го разисква. И въпросът е защо е, средствата е, за този фонд следва да бъдат е, взети от бюджета за научните изследвания. Защо не от бюджета за селскостопанската политика или от структурните фондове. И не смятате ли, че би било уместно към средносрочния преглед да се реорганизират източниците на финансиране? Вторият ми въпрос е за оптимизиране на законодателната дейност, е за, за подобряване на нормотворчеството. Ние приветстваме е, това, че вие възнамерявате да засилите ролята на групата Штройбен е, за преодоляване на бюрократизацията, да въвлечете в тази дейност представители на съвета и на парламента. Е, това също е много добре. И то изцяло съвпада с 21 точка от нашата ноемврийска декларация, напомням. На трето място, е, доколко е независима комисията? Например, е, колко далеч смята да стигне е, за, в усилията си да наложи един задължителен тест на всеки нов нормативен акт за съответствие с интересите на малките и средните предприятия. Благодаря. От името на социалисти и демократи, господин Мартен. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда много кратък. Е, искам да се обърна към вас последния въпрос. Казахте, че устойчивото развитие е приоритет за вас, за нас също. И искам да обърна вниманието ви върху един сектор, който много страда, а именно фотоволтоичните панели. Е, знаете, че европейския пазар е наводнен с такива панели, произведени в Китай. Дали това е грешка на Европа или на недостатъчна защита на Европа, но тази инвазия на фотоволтични панели от Китай добре показва ролята, която играе Китай. Това е вярно в тази сфера, но и в много други индустриални отрасли. И доста често китайската държава подпомага скрито или явно подобна инвазия. И тъй като редовно сме изправени пред подобен риск, от моя гледна точка, но кажете дали споделяте тази гледна точка и какво мислите за подобна търговия, защото съдържанието на този търговски обмен противоречи на, европейските, на европейския договор. Става дума за свободна конкуренция и по отношение на устойчивото развитие, дейността по рециклиране, е наистина подобни действия крият сериозна опасност. И за това се обръщам към вас с въпрос какво смята да предприеме Европейската комисия, е, защото това, което беше направено по сигурността е, на машиностроенето и други сектори, наистина, за да имаме истинска европейска политика по устойчивото развитие, околната среда, не смятате ли, че подобни мерки е крайно време да бъдат наложени? Няма да искаме мнението на останалата част от света, на Америка или на Китай. Всъщност от това ще спечели цялата планета, защото по този начин ще стимулираме и другите континенти, и другите държави. Благодаря ви. Thank you on behalf of ECR. Благодаря. От името на консерватори и реформисти, господин Данкан има думата. Благодаря, господин председател, господин заместник председател на комисията. Бих искал накратко да засегна въпроса за електроенергийната мрежа в Северно море. Мисля, че сме достигнали етап, на който напредъкът е възможен, но се притеснявам до някъде е, във връзка с евентуалната оценка на въздействието. До сега минали оценки на въздействието не винаги са отговаряли на очакванията, което е пораждало сериозни спорове относно по-нататъчния път на развитие. Аз бих искал да се оптимизира Северноморската електроенергийна мрежа. Доста държави членки се мият от това море и ако е, получим една смислена, висококачествена оценка на въздействието, то бихме могли да постигнем и сериозен напредък към един много важен, бих казал, съществен елемент е, от е, енергийната ни сигурност. Една добре функционираща мрежа. Но, разбира се, по основата на този проект следва да бъде една солидна, внушаваща доверие оценка на въздействието. Господин Данкан беше това. Благодаря ви, господин Ферари, от името на либералите. Благодаря ви, господин председател, комисар Тимърманс. И има и друг въпрос в тази връзка, който мисля ви зададох и онзи ден, когато посетихте групата на Алианса на либералите. Значи, за законодателни актове, които не се изпълняват. Приети са, но не се прилагат или не е създадена добра организация за тяхното прилагане. Това е сериозен проблем за доверието в Европейския съюз. Е, през май миналата година, в хода на предизборната кампания за Европейски парламент, е, на обществен дебат бяха поставени няколко въпроса, които всъщност вече бяха решени по законодателен ред, но на практика всъщност не бе постигнат никакъв напредък. И докато не се здобием с някакъв начин да наказваме, да знам, да санкционираме е, по-сериозно тези, които не изпълняват задълженията си, до тогава е, само бихме говорили за законодателство и какъв смисъл би имало да прокарваме ново законодателство, след като старото, приетото вече не действа. Сега не знам, съветът вероятно ще се отрице, отнесе крайно отрицателно към тези мои думи, но мисля, вие ще се съгласите с тях. Благодаря. От името на Северната обединена лицица, господин Солихиотис има думата. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател на комисията, бих искал да обърна вниманието ви на нещо друго. А именно начинът по който действа тройката. Европейският парламент гласува доклад за дейността на тройката, в който се казва, че строгите, тежките ограничения противоречат на хартата за правата и свободите и са в разрез дори с Лисабонския договор, тъй като не се отчита социалното въздействие на мерките е, за строги бюджетни ограничения, които пък водят до, до засилване на бедността, на социалната маргинализация, на неравенството, на безработицата и най-вече младежката безработица. И как, какво е вашето мнение? Относно изпълнението на меморандумите, наложени от така наречената тройка, държавите членки, които са засегнати от тях, и, и най-вече във връзка с евентуалното нарушаване на правата на човека и съответно, какво възнамерявате да направите, за да гарантирате зачитането им навсякъде в Европейския съюз? И още, как възнамерявате да въвлечете в по-голяма степен националните законодателни събрания в законодателния процес в Европейския съюз? На трето място, как да противодействаме на непрозрачността което е факт. Особено, що се отнася до финансовите институции, институции, е, прокарващи групови корпоративни интереси. Благодаря. Благодаря. От името на Европа на свободата и пряката демокрация, господин Борели има думата. Благодаря, господин председател, господин заместник председател Тиманов, благодаря ви, че се отзвахте на нашата покана. Както съм казвал и преди пред вас на, на заседанието на председателския съвет на парламента, ние приветстваме този ваш нов начин на работа и, и първи ще ви аплодираме, ако той даде резултати. И мисля съм ви чувал да казвате, че сте отеглили редица от е, така надживели времето си законодателни предложения, които не са стигнали до никъде. В това число и за така наречената кръгова економика. Така че е, нещо все пак не разбирам. Е, след като вие възнамерявате да работите по кръговата, така наречената зелена економика, кога възнамерявате да внесете отново предложението, което е било изтеглено? и съответно какви ще бъдат разликите, така че да оправдаете повторното внасяне на предложението. Благодаря. Други, това до сега бяха координаторите, сега е, всички колеги от комисията. Госпожа Дел Кастилио е първа от записалите се за изказване. Господин председател, господин заместник председател на комисията след е, вашите встъпителни думи във връзка с тях, е, аз бих е, искала да ви запитам, да ви помоля да развиете въпроса за законодателния надзор или контрол и за отговорния за него орган. Тоест, кога ще добием представа за намеренията на комисията да състави такъв орган е, с срок, е, в който той ще заработи. И на второ място, имайки предвид, е, че един проект на нормативен акт пътува твърде дълго по законодателния си път из парламента и съвета, първоначално направените оценки на въздействието твърде често оказва се следва да бъдат преразгледани – Смятате ли да промените нещо в това отношение? Следващият оратор. Благодаря. Аз имам два конкретни въпроса. Ние всички е, сме на мнение, че не трябва да е, претоварваме пространство с е, законодателство, да изпълняваме съществуващото. Е, това, което казахте обаче е, е един пример за това как е, е, хората бъдат, могат да бъдат подлудени от прекомерно регулиране. Когато, например, индустриалния когато доведем до 20% дял на промишлеността в контекста на растежа в Европейския съюз, отново как е, всичко това се стикова с въпроса за регулирането. Искаме 20% е, да достигне процента 20% е, промишлено производство в Европа. Как може да се гарантира това без да има свръхрегулиране? Господин Таяни. Благодаря, господин председател. за малките и средните предприятия. За съжаление, дори днес, независимо от подобренията, въведени от комисията през последните години, МСП все още <clears throat> трудно стига до европейско финансиране. Да, да вземем за пример програмата Хоризонт 2020. Възнамерявате ли да предприемете нещо ново, нещо, някакви допълнителни мерки, за да е, подобрите достъпа на МСП до финансиране по европейските програми? Помня, когато бях член на комисията и отговарях за транспорта, трябваше да се справям с редица трудни е, ситуации, които възникнаха във връзка с програмата Марко Поло, например. Има ли някакъв шанс всичко това да се промени, според вас, за да облегчим финансирането на МСП? Господин Солиньо има думата. Благодаря, господин заместник председател на комисията. Сърдечно ви поздравявам а сега, що се отнася до подобряване на нормотворчеството, това е процес от съществено значение за повишаване на нашата конкурентоспособност в Европейския съюз и в световен мащаб. И тук ключвата дума е подобряване, по-добро е, трябва да бъде законодателството. Е, и вече тази квалификация е доста субективна, но казва се, всички имат е, своя представа за това, кое би било по-добро. В енергетиката, например, е, определено да разчитаме в по-голяма степен на собствените си възможности, да повишаваме енергийната ефективност на економиката. И опазване на околната среда и така нататък. Ако вземем цифровата економика, нали, имаме точно идея всеки от нас как да изглежда цифровата економика, как да бъде решен въпроса за финансовите пазари, за данъчните обежища, за обществените поръчки. Какво искам да кажа? Подобряването на нормотворчеството може да играе много голяма роля, но ние трябва да се обединим около една единна представа за онова, което е добро. И според мен тук основното внимание трябва да бъде насочено към интересите на гражданите. На 25-ти, мисля, комисията ще излезе с известие посветено на Енергийния съюз. И, и повече такива известия трябва да прави, да, да, да публикува комисията, след това да се пристъпи към нормотворчество. Благодаря, госпожа Талия има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин заместник председател Тимърманс, за готовността да размените мнения с нас. Вече сме говорили за намаляването на административната тежест, за намаляването на бюрократизацията в стопанската дейност и в частно за МСП. Конкретно обаче, как смятате да, да намалите тази административна тежест? И, и, и най-сетне, коя е крайната ви цел в това отношение? По-нататък, как ще съчетаете тези усилия за намаляване на административната тежест с други политически мерки в интерес на МСП? И на трето място, комисията не е включила в работата си програма преглед на акта за е, малките предприятия. Е, миналата година бе проведено широко обществено допитване е, по този въпрос с повече от 800 хиляди отговора. Какво смятате да направите? Господин Хербранди. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател, благодаря ви, че сте сред нас днес. широко споделена е загрижеността, както виждате, за бюрокрацията, за, за, за прекомерната бюрократизация. Добре. Но от друга страна, този въпрос няма само количествено измерение. То има и своето качествено измерение. Е, има добра и недобра бюрокрация, нали? И начинът по който се въвежда законодателство в Европейския съюз също има отношение към този въпрос – освен това, трябва да видим каква е връзката между законови и подзаконови актове е, между европейско законодателство и законодателство, което се въвежда на национално равнище. И от тук въпроса за отношението на държавите членки към самия съюз. И, и аз усещам някакси, оставам с впечатлението, че все повече държави членки не гледат на себе си като на членки на Европейския съюз гледат на Брюксел като на някаква външна сила. И значи, въпросът ми е за, за поведението на държавите членки. Това е сърцевината, мисля, на всички проблеми, е, които са се надвесили над нас по-настоящем. То се свързва и с качеството на нормотворческата дейност. Ако вземете многогодишната финансова рамка или реформата на общата селскостопанска политика, приетото законодателство всъщност е, е доста далеч от първоначално предложеното. Тоест, това, което комисията предлага, така дълбоко се изменя от държавите членки в хода на законодателния процес, че е, е, става неузнаваемо и разбира се обслужва частно национални интереси. И дори ако вземем плана Юнкер, той вече е изменен по предложение на, на редица държави членки, като всяка държава членка дърпа към себе си чергата да получи повече пари нали, от този план, вместо да допринесе е, обща полза за Европейския съюз. Така че и ефикасността на, на приятото законодателство страда от, от този проблем. Да вземем а, е, все по-критичния тон на докладите на Европейската сметна палата година след година. Но вие, вие как смятате, че може да се преодолее този проблем? Благодаря, господин Пенсен има думата. Благодаря, господин председател. Ще продължа народния си език. Благодаря на господин Цимърман за това, че е тук сред нас. Имам един въпрос за директивата за просрочените плащания. Знаем, че онова, което на голямо значение за МСП е достъпа до финансиране, до оборотен капитал, до, до пазари и разбира се, е, този достъп следва да бъде максимално облегчен. Достъпът до капитал е нещо изключително важно и в тази връзка, вероятно, би трябвало да огледаме тази директива за просрочените плащания, да видим дали тя се прилага добре. Определено не е така в Дания, откъдето съм. Много големи фирми, е, разпространителски вериги на дребно, е, използват е, своите доставчици за кредитори. Стоката се доставя, реализира се за седмица е, не повече, а се разплаща след два месеца. Благодаря. Госпожа Вирконен има думата. Благодаря, господин председател. Бих искала да ви призова да е, се борите с административната тежест, в нашата комисия за промишлеността ние работим тъкмо за, за растежа, за капиталовложенията, за работните места в Европа и знаем, че за стопанските дейци е, нормативната среда е, е най-важното нещо. Нейната предвидимост, нейната устойчивост. Не всички проблеми могат да бъдат предвидени и преодолени, но, но известна яснота и сигурност е, един инвеститор задължително трябва да има. това, трябва да, да погледнем какво е въздействието на нашите собствени решения. И инвестиционният план може и да е добър, обаче междувременно се внасят такива изменения, че те са в разрез с първоначалното намерение на вносителя. Желая ви успех е, в е, работата, в е, начинанието, с което сте се захванали да подобрите стопанската среда в Европа. Следващият въпрос. Благодаря, господин председател, господин първи заместник председател на комисията. Благодаря ви за това, че отново сте тук сред нас да, да поговорим за подобряването на нормотворчеството в Европа. Аз всъщност нямах е, намерение да задам въпрос. Е, всъщност, е, вие очаквах вие да кажете повече. Но така е, че един колега спомена групата Штойбер – Е, дали вие възнамерявате да създадете една по-независима такава структура за преглед на законодателството? Какво точно обаче имате предвид? Е, е, след 7 години членство в групата Штойбер, аз, аз, аз имам представа, дали е независима или независима, дали може да определя свой дневен ред или не. Трябва да ви кажа, че Твърде често дневния ред на групата бе определен от, от комисията. Секретарята бе от комисията, нали, е, представители на генералния секретарят на комисията. Можехме ли да се противопоставим на някои становища на генералната дирекция на комисията? Не. Нямахме бюджет, е, не можехме да, по, да платим, или нали, да поискаме независимо експертно становище. Вие, разбира се, ще представите един, един пълен пакет и вероятно следва да изчакаме е, да, да, да ни го представите, но по въпроса за независимостта, на, на, на устройството на самата тази група, бихте ли ни дали поне една първоначална представа? Как, как си представяте тази структура и, и каква работа би могла да свърши тя? Благодаря. И последен въпрос, преди да чуем отговорите, господин Каенц, имате думата. Благодаря, господин заместник председател. Един мой приятел, предприемач, попитах го преди няколко години. Аз, аз тогава начевах в политиката да го питам какво ние политиците да направим, да, да ти помогнем. И какво ми каза той? Ами, за начало, хайде 6 месеца да не вземате никакви решения, никакви нови е, нормативни актове. Ме не е лош отговор, трябва да ви кажа. Знаете, е, е, е, един сериозен проблем в стопанската дейност е законосъобразността. Усилията стопанският деец да е постоянно изряден в очите на, на закона. Добре, и, и какво можем да направим ние? Това ви питам, господин комисар. Понеже част от законодателството се приема в изпълнение на европейско законодателство. Значи може то, то да е лошо. Или европейското законодателство, или онова, което се, приве, се приема в изпълнение на, на същото. Може националното законодателство да куца. Но ние тук в парламента, какво да направим да, да решим въпроса на общоевропейско е, равнище? Благодаря. Благодаря. Сега, господин Тимърнас, имате думата множко. Множко въпроси. Очакваме с интерес вашите отговори. Uh, uh, Наистина ще се опитам. Uh, много въпроси бяха. Ще се опитам да бъда на нивото на тези въпроси в отговорите си. Ще се постарая да отговарям по реда, по който бяха зададени, но може в даден момент да отговарям едновременно няколко души, особено е, когато става припокриване на въпроси от няколко депутата. Първо за плана Юнкер и факта, че Европейски фонд за стратегически инвестиции се финансира частично с пари, идващи от научни изследвания, бюджета за научни изследвания – аз смятам лично, че тези пари не са загубени за новаторска дейност. Напротив, мисля, че в тази система, където се използват пари, за да се снижи прага за частните инвестиции, може в крайна сметка да се окажем с повече инвестиции в новаторство чрез тази система, отколкото в сравнение с тази на Хоризонт 2020. Същевременно в гаранционния фонд ще бъде въвеждан постепенно във времето и средства, които ще постъпват в него, значително ще бъдат предварително зададени, е, така че разходите, разписа, разписаните разходи е, за тази следваща година няма да бъдат засегнати от инвестиционния план. Е, тук основното е, че според нас това ще даде по-голяма възвръщаемост е, и е, повече от инвестициите, които са мобилизирани в Европейския съюз е, в следващите години, възвръщаемостта ще бъде по-висока по този начин, отколкото с традиционната система. По оценката на въздействието и независимостта на тези оценки, това бе въпрос поставен от няколко от депутатите, господин председател. Първо, вече можем да подобрим оценката на въздействието в сегашната ситуация, като а, направим така, и аз работя по това, че а, хората в борда за оценка на въздействието съвета, който се занимава с това, са професионалисти не само от, е, с опит и знания в тази област, но са демонстрирали, се показали, доказали своята независимост е, на оценка. И мисля, че това е най-добрата динамика. Службите на комисията, които изготвят оценката на въздействието и този борт всъщност за оценка на въздействието, е, той отговаря за... Те, те разглеждат под лупа всички предложения. Сега приблизително 40% от оценките на взещите, които комисия, службите на комисията изготвят, се връщат след като този борт ги е разгледал много внимателно. Идеалното ситуация, в крайна сметка, и това споменаха неколцина, от вас е не само да се прави оценка на въздействието по предложение на комисията, а, които в идеалния случай трябва да следват предложението е, от законодателната процедура, но и оценката и въздействието от е, всяка по, всяка по-значима корекция на, в предложението. Така че в крайна сметка да знаем как, как всичко това ще се отрази върху окончателното, какво, ще, ам, ам, какво е въздействието от окончателното решение, не от първоначалното предложение на комисията, защото както знаем, комисията по молба на държавите членки или на производителите на индустрия и така нататък, а, които предлагат, да кажем, проекта на даден кон, това, което излиза в края на законодателната процедура, вече прилича на Камила, не на кон. И всички знаем, че а, а, какво е естеството на вземането на решение между институциите. Е, и предвид сложността на тази процедура, на този процес, е, понякога казвам го е, много дипломатично, много внимателно, понякога е, сме толкова е, радостни, доволни, че сме стигнали до компромис, че предпочитаме да се придържаме към компромиса, вместо да пресметнем, да видим, да погледнем какви са последствията от този компромис за приложимостта му в, на практика в държавите членки. Значи би било много дръзка, смела стъпка, ако трите институции се обединят около независима оценка на въздействието на компромиса, на, на крайния продукт, а не на това, което комисията е направила. И не ме разбирате погрешно. И, и, и е, парламента иска същото, но трябва да убедим съвета да, да, да го е, направи. Това е много важен политически въпрос, на който аз нямам отговор в момента. А именно, в състояние ли сме от политическа гледна точка, щом като постигнем е, компромис, да подложим този компромис на оценка на въздействието. Дали имаме достатъчно смелост да го направим, да или не е, за да видим на практика е, дали е, това може да стане. И според мен, ако можем трите институции да се споразумеем за една напълно независима от всяка въздействието, но трите институции, повтаряме, само комисията, в законодателния процес – Комисията, разбира се, няма да има нищо против да има, както и напълно независим борт за оценка на въздействие, както и трите институции, ако те бъдат готови да подложат, да, да внесат своите решения да представите си свои решения на независимия борт за оценка на въздействието в, сблъсквал съм се с това в Дания. Например, ако дадена оценка на въздействието е направена, съвета, бизнес борда, бизнес съвета в Дания се занимава с това, законодателният орган или се съобразява с това решение, или обяснява защо не го приема. Това би било идеалният положение в края на законодателната процедура. Значи, ако искаме да има смисъл от оценката на въздействието, и трите институции трябва да се ангажират с нея, и то то върху крайния продукт, оценка на крайния продукт, а не на предложението на комисията. Знам сега, че на думи е по-лесно, отколкото на практика. Много сложно ще бъде на, на практика и е, от политическа гледна точка да се ангажираме всички. Но ако и тези институции, е, ако и тези институции си отдържат на думата, че искат по-добро регулиране е, и че искаме да постигнем нещо, което е по-добре приложимо за малки за предприятия, държавите, членки и така нататък, е, тогава трябва да се ангажираме с оценка на въздействието върху крайния продукт, а не само на предложението на комисията. Аз съм много силно убеден в това, ако искаме да напреднем, да постигнем нещо. И разбира се, винаги можем да направим така, че този орган да е независим, след като трите институции ще са допринесли към него. Би било несправедливо, ако една от трите институции се подложи на, е подлагана на напълно независимо от всякакъв взето, докато другите дри си измиват ръцете и си вземат свои решения. Това няма няма да доведе до необходимия баланс между трите институции. По е, слънчевите е, пана и търговската практика. Господин е, Метенас постави един изключителен, но сложен, но важен въпрос. Имаме е, международни норми по е, защита на конкуренцията и други. Е, търговска практика, но е, реалната економика се развива толкова бързо, че е, начинът по който ние прилагаме нормите не е достатъчно бърз, за да не бъдем изпреварени от развитието на събитията. Имах среща с европейските металообработващи е, предприятия днес. Е, те е, се оплакват от нелоялна конкуренция сега на Китай, тъй като там търсенето е огромно и световните цени са изключително конкурентни, най-общо казано. Системата не, е, не може да се справи с този проблем. И, и аз мисля, че това също трябва да бъде е, тема за дискусия в е, форумите на е, СТО. Важно е да се помисли и по този въпрос. Аз нямам е, конкретно решение на въпроса. Само общо ще кажа, че протекционизма според мен е най, е, би било най-лошия възможен резултат от тази дискусия. То ще попречи и на нашите производители, аз е, ясно разбрах, че господин Мактайн не, е, не предлага такъв вариант, така че е, той и аз мислим по един и същ начин в това отношение. Но ако съм научил нещо за вътрешния пазар най-общо, е следното. Когато Европа реши по време на е, комисията на Делор да започне с е, вътрешния пазар на най-високи стандарти. Имаше огромна критика из цяла Европа, е, като се казваше, няма да сме конкретно способни никога, ако сложим летвата толкова високо. Ще бъдем много скъпи. Но пазара е толкова важен за основната економика, че ако поставиш висок стандарт в Европа, всички промишлени производители в Европа ще искат да участват в този пазар, следователно те ще искат да е, се съобразят да спазят този висок стандарт, който е, се отразява на стандартите в собствените им пазари. Така че логиката, е, която е, тази логика не дейте да дигате много летата, защото ще попречи на нашите предприятия. Мисля, че практиката доказа точно обратното, чрез създаването на, на вътрешния пазар, е, който се отрази е, точно по обратен начин на стандартите а именно те се завишиха, отколкото в други пазари. Стандартите се качиха. Е, и аз мисля, че това също е полезен акцент към този дебат. Е, е, сега въпроса за електроенергийната мрежа в Северно море. И плана Юнкер и е, по отношение на енергийния съюз и енергосвързаността ще бъде един от върховните приоритети на тази комисия и съм с изненада установих колко лошо са свързани енергийните пазари в Европа, колко слаба е връзката помежду им. Така че е, сега е, ни предстои сериозна работа в това отношение. Жалко, че е, многодишна финансова рамка отряза средствата за, северно, за мрежата в Северно море, но мисля, че комисарът Каняте каза, че ще помисли откъде да се намерят повече пари и трябва наистина да е ясно, че взаимосвързаността на енергийните пазари ще бъде важен елемент в плана Юнкер. Ако частните инвеститори също проявяват а, сериозен интерес в отношение. Разбира се, и там ще има оценка на въздействието, но ако става дума за фракинг, а, е, фракиране, а, мисля, че това беше насоката на въпроса ви. Ако е било така, ще ви покажа, че комисията прави предложения само за неща, които имат добавена стойност, от които има смисъл на европейско равнище, разбира се, колкото до е, фракиране. Е, мисля, че необходимите изисквания не са е, постигнати в момента. Е, разбира се, повече е, рационализация на работата. Да, това е важно. Трябва да имаме е, напредък в следващите няколко години. Законодателството, господин Федерли попита, е, законодателство, което е прието, а не се е, прилага. Това е изключително, изключително болен въпрос. Вероятно, това е резултат от економическата криза, че именно е, проследяването на, на, е, на начин по който се прилага законодателството не беше достатъчно стриктно в последните няколко години. И комисията отстъпи някакси е, от е, своите задължения по договора е, а именно да следи много зорко до каква степен държавите членки приемат това, което е, е изпълнява това, което е прието на европейско равнище това трябва да се прави е, по отношение на конкуренцията и е, другото, е, другите законодателни актове и да започнем съответните процедури, наказателни или каквито ще да е, ако, за да могат държавите, за да може държавите членки да прилагат това законодателство. И мисля, че от това ще се възползва европейската економика, пък и държавите членки, економиките на държавите членки, особено малките и средни предприятия. Е, попитаха ме за социалното въздействие на мерките, на, е, които е, предлага тройката. Този въпрос непрекъснато ми е задаван, но господин, който го зададе, всъщност излезе от залата. Ще отговоря както съм отговарял и до сега. Като кажа, че това до голяма степен е национална отговорност на държавата членка, която влезе в някакъв вид договорни отношения с тройката, подпише някакъв договор с тройката. По-общо казано, според мен, за бъдеще, за бъдеще, и това е нещо, което председателя Юнкер многократно казва, социалната оценка на въздействието трябва да е част от оценката на въздействието, която решаваме какви мерки ще бъдат предприяти в Европейския съюз. Е, господин Борели ме попита за кръговата економика. Защо е, оттеглихме пакета за отпадъците? Две са причините. Първо, защото имаше проблеми с е, самото качество на предложенията в пакета. Мисля, че комисията може да излезе с по-добри предложения, отколкото тези в пакета. И го казвам като наистина човек, който отговаря за по-доброто е, регулиране. Ставаше дума за е, е, правното, качеството на законодателния материал. Но тук не става дума само за отпадъци. Отпадъците са един елемент от кръговата економика става дума за един план, е, който се предложи на Европейския план, който да обхваща целия е, цикъл на кръговата, кръговата економика, включително предложения, които например, да се види какъв е, е, е, е, е какви суровини влизат във вашата економика и как да се организира използване на суровините по-ефективно. Е, искахме е, този пакет и тези законодателни акт, предложения да, са, е, да съответстват на това, което, за което се говореше през 70-те години от люлката до люлката и така нататък. Мисля, че Европейския съюз доста, проспа доста време. В други части на света, дори в части на света, където работата им по околната среда е много, изостава много, те са много пред нас по кръглата економика. Китай е един пример. Така че трябва много бързо да заработим по този въпрос. Е, изпитваме натиск. Попитахме не за сроковете, господин Борели. Сигурен съм, че ще ви представим предложение още тази година. Е, така че е, темпове, инерцията не е загубена. Но тъй като пакета по отпадъците е относително нов, мисля, че беше внесен през юли, и още не се е започвала работа по него. Е, мисля, че дори въобще няма да се забавят нещата, ако е, продължим да действаме с така набраната енергия в комисията и с подхода, който сме е, демонстрирали. Повтарям, пакета е, е, по отпадъците не беше достатъчно добър, е, както е, като е, ка, самото качество на законодателния материал, е, така и е, е, тази част е, като елемент от кръговата економика не беше достатъчно добър. Е, имаше въпроси за позиция на господин Штойбе и групата Штойбе. Господин Таличка попита за групата Штойбе. Ще кажа ясно. Проблема с тази група не е, е, е че тя не стигна до единно позиция и тя се разпадна. Всеки, който е, е, така, има нещо общо с по-доброто регламентиране, бе изслушан, е, позицията му бе чута. Съжалявам много, че просто съюзите, които се почувстваха недостатъчно представени в окончателния доклад, а също кои иска човек да създаде устойчива економическа среда, трябва да въвлича всички участващи, всички заинтересовани страни, за да има заключения, които да имат всеобща подкрепа. Мисля, че господин Штойбе трябва да има какво да добави затова той бе помолен сега да бъде специален съветник на председателя на комисията и, на мен. Ще използваме неговия опит, е, опита, който е натрупал последните няколко години, за да подобрим собствената си работа по отношение на по-добро регулиране. Неговия опит няма да бъде загубен, ние ще почерпим от него, но обещавам и на другите заинтересовани страни, например като екологичните движения, като профсъюзи и други, че и техния глас ще бъде чут е, и ще е, се отрази върху това, е, върху начина по който е, третираме въпроса. Как смятаме да действаме? Всички ние, всички институции на европейско равнище, е, каза го и на господин Каренч, става дума да се поровим малко, е, да надзърнем самите себе си, да видим как ние работим, как си вършим работата. Е, някой от колегите съвсем основателно каза, много сме добри да създаваме нови закони, но е, така спираме ли за малко да огледаме същото, за да видим какво е качеството му. И аз е, е, честно смятам, че това е проблем с политиците на всички равнища. Признавам и, е, и за себе си. Гледаме все да създадем нещо ново, нещо по-добро, а понякога е добре да се отдалечим, да спрем за малко, да видим какво сме направили в миналото и дали това, което сме направили е постигнало целта си. Е, понякога е, ходил съм в, е, посетих редица държави членки последните няколко седмици, за да разговарям пряко, непосредствено с предприятия, малки и средни особено. И научих няколко неща. Първо, че много по-лесно е големите корпорации и големите производители да прокарат своите мнения тук, отколкото за малките и средни предприятия. Второ, по-лесно е големите производители да се адаптират към европейското е, законодателство много по-лесно, отколкото малките и средни предприятия. И трето имаме проблем с е, с обикновено раздуване разходите на даден проект от държавите членки и престараването. Понякога европейски закон или акт се използва и към, той се разкрасява, надува на ниво държава членка и това страшно осложнява живота на средните и малки предприятия. Ако искаме по-добра регулиране, самото заглавие е тавтологично. Кой иска по-лошо регулиране? Всички искаме добро, по-добро регулиране, разбира разбира се. Е, нищо ново не казвам, но как да го направим, как работим, тук трябва да е, е новаторството. И е, убеден съм, че трябва да има много е, тясно сътрудничество с всички е, нива. Това не е нещо, което трябва да става само в Брюксел. То трябва да се провежда на ниво столици и да е, има пряко участие на производителите, на малките и средни предприятия е, по-конкретно. И тук е, мисля, че е, начина на работа на, на нашите институции е да законодателствуваме. Ако ние ви предложим е, предложение за директива, е, вие решавате. Това е обичайната ни процедура може би тук е, ще прозвучи малко революционно това, което казвам, но може би законодателството не винаги е отговор на проблемите на всички. Може би трябва да погледнем на това е, е, по един по-политически е, насочен начин. И според мен има много възможности да се подобри качеството на законодателството, именно чрез вглеждане в съществуващото законодателство. И е, тук ще имаме огромна подкрепа от всички държави членки. Аз е, чувам такава мощна подкрепа и в Мадрид, и в Париж, е, и утре в Берлин сигурно ще чуя същото. Е, едно е, силно така усещане за съучастничество на всички, на всички нива на правителство, за да направим така, че да има резултати от това, което сме сътворили като законодателство. Преди 10 години малки и средни предприятия бяха най-силните поддръжници на европейското сътрудничество. Тотално загубени са те сега за европейския проект, защото те вече не виждат ползата от него е, и те са тези, които всъщност биват натоварвани с безброй норми и разпоредби и те ни обвиняват понякога неоснователно, но заслужава това, което казват да помислим върху заслужава да помислим върху това, което казват. Не мога е, за екодизайна нямам някаква така е, ясна позиция. Мисля, че екодизайна е, се отрази много положително върху енергийното потребление. По-специално, ако искаме да имаме устойчива економика, трябва значително да намалим потреблението на енергия. И не виждам нищо лошо да се регулира индустрията, така че да се изисква да се изключват е, електрическите уреди автоматично след дадено време. Ние всички забравяме да изключим е, някой уред. Ако той автоматично се изключва, е, това е автоматично спестяване на електроенергия. Така че най-общо екодизайна не е лошо нещо. Е, отделни мерки в екодизайна може би ще имат положителен ефект, някои мерки не, така че нито е добро, нито лошо. Трябва да се е, разглеждат нещата е, по-отделно, за да види кое е добро, кое е лошо. Индустриалната политика, много актуален е въпросът и мисля, че отрешаващо значение за е, бъдещето, е, бъдещата заетост и економиката на Европейския съюз. Обеден съм и тук е, така повтарям това, което казва президента Юнкер. Е, Европа трябва да бъде реиндустриализирана по начин, който да е устойчив и който отговаря на напредъка на е, световната економика е, в следващото е, поколение. Това означава да се интегрира е, новаторството с е, развитието, развойните дейности и производството в Европа. Е, повече близост е, към пазарите, е, връщането на европейските производители, европейската индустрия в Европа. Трябва да сме присъединим към тези, които насърчават това развитие, защото ако огледаме различните елементи на плана Юнкер и в други области, като цифрови единен пазар, енергиен съюз и други, ще видим, че това е неразделна част от това развитие. И аз съм убеден в това, защото там, се, е, там има потенциал за заетост, е, заетост на всички нива. Е едно от недостатъците, е, по което трябва да действаме в европейски мащаб, това са умения, уменията, които имат нашите млади, не отговарят на нуждите. Имаме страхотно разминаване между търсенето, нуждата от умения или и предлагането на такива. Трябва да сме сигурни, че уменията, които хората е, имат, е, отговарят на уменията, които е, индустрията търси и иска. И това трябва да се прави на всички равнища. Господин Таяни ме попита за достъпа до финансиране на малки седни предприятия. Съгласен съм с този анализ. Надявам се скоро да направим нещо положително в това отношение. Комисария Тянковска работи в това отношение и е, е, където и да отида и да говоря с малки седни предприятия, чувам едно и също. Искаме да участваме в европейско финансиране, но правилата са толкова сложни, че трябва да имаш една, една адвокатска кантора към, във фирмата, за да се справя за всичко това. Това трябва да се премисли допълнително и мисля, че комисарката, която отговаря за това, вече го прави. По акта за дребните малките предприятия ще чуете от мен, че според мен малки и средни предприятия трябва да бъдат подпомагани. Това е проблем и проблема за и, решението на европейската економика се крие в малките и средни предприятия. Те могат да бъдат и много важна част от плана за инвестиции и отново комисаря Бянковска работи по по-добрия достъп до финансиране на малки и средни предприятия, до глобалните европейски пазари, до новаторство и квалифицирана работна ръка. Моята отговорност е да е, следа да няма е, прекалена е, бюрокрация, административно бреме и е, мисля, че е, срещам пълно разбиране сред националните органи, които отговарят по този въпрос и е, мисля, че ще работим добре в това отношение съвсем а, е, е, преглеждам а, е, въпросите да видя дали съм пропуснал нещо. Да, отношението на а, държавите членки, господин Бронли ме попита за това. А, мисля, че вече отговорих до голяма степен на този въпрос. Моят опит, противно на неговото впечатление, е, че а, последните три месеца имаше огромни очаквания от тази комисия в Европейския съюз и в държавите членки противно на това, което господин Хебронди каза, аз не мисля, че е, има очаквания. Е, хората са по-скоро са уморени от Европейския съюз. Е, това, което ме тревожи, че очакванията са толкова големи, че едва ли трудно ще можем да отговорим на тези очаквания на хората. И отговори ми на държавите членки винаги е ще можем, ако си сътрудничим много добре. И ако традиционната практика, а, е, именно е, това, което правим вкъщи е добро, което идва от Брюксел е лошо, това традиционно отношение трябва да се промени, защото е, е, то няма да доведе до по-добри резултати за нашите граждани, особено за малките и средни предприятия. Мисля, че това имах да кажа е, в общи линии. Господин, е, госпожа, господин Теличка, имате процедурен въпрос съвсем накратко. Господин вице-председател, с цялото ми уважение към вас, ако казвате, че е, проблема на групата Штойбле, че не бяха чути профсъюзите, това е, е тотално противоречи на, на действителността. След 7 години член аз виждам проблема от съвсем различна светлина, в съвсем различна светлина. Комисията, тази група нямаше възможност да има своя програма, напълно зависеше от комисията, която не натискаше за, да, да се върши работа от тази група. Никоя информация не можеше да бъде проверена е, двойно. Нямаше водеща роля, нямаше така хъс, нямаше програма. Е, е, чуваха нашите бележки тогава, когато искаха да ги чуят. Но човек не може да има група, която е, включва заинтересовани страни. Трябва в нея да участват хора, които могат да дадат съвет, е, от който има нужда комисията. Така че тук е, просто просъюзите, няма, това няма нищо общо с профсъюзите. Ако искате да създадете един е, борт напълно е, независим е, и е, безпристрастен е, по начина, по който го предлагате, няма да стане. Е, да, е, моето уважение към това, което казахте, но наистина това, което господин Таличка каза, беше изпълнено с много уважение към мен, но това, което се искам да кажа, че не беха чути мненията. Въздействието на докладите на господин Штойбле щеше да, щеше да е много по-голямо, по-силно, ако всички, които участваха в тази група, бяха е, наясно с е, този доклад и в е, в крачка. Много трудно е да кажем, можем да го направим, защото комисията, не можахме, защото комисията направи това и това. Комисията подкрепи тази група. Какво друго можеше тя да направи? Е, извинявайте, господине, с цялото ми уважение към вас, но ако в едно изречение казвате, че комисията представи само секретарията и във второто казвате, комисията не ни помогна по никакъв начин, това не е особено последователно, нали? Това е, си, вие си противоречите тук. Е, колкото до е, е, този е, преглед и надзор бих искал той да бъде максимално независим. Е, искам тези е, в този борд да участват експерти, които са независими и безпристрастни в 5 или 6 държави членки имаме такива независими съвети. И техният съвет към мен, когато ме съветват, те гледат баланса на интересите в този борт, да е така, че да има достатъчно хора, които представляват бизнесите в държавите членки и да има баланс, баланс на интересите. Господин Теличка, моля ви, изчакайте да видите как този е, съвет, е, по контролен съвет е, действа. Вие, е, аз взех преди това, което казвате. Е, това бе предадено на ниво е, е първи вице-председател. Комисията иска да работи по-добре, разбира се. За мен това не е някакво строително, е, странично нещо. Това е сърцевината на моята работа и отговорността и аз ще се чувствам много неудобен, ако не съм отговорен отговорил и не съм изпълнил това си задължение. Е, така че с удоволствие ще ви докладвам за свършенето, е, когато дойде времето, господин Теличка. Благодаря, господин Темерманс, е, вашето изказване за всички отговори на въпросите. Очакваме да продължим този диалог и в даден момент да ви приветстваме с добре отново в, нашия, в нашата комисия. Благодаря. Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. I lost possibility to listen to... Да, госпожи и господа, нямах възможност да присъствам на разговора с господин Тимерманс във Франкфурт повече от 2 часа с още стотици пътници е, трябваше да чакам докато излетим. Е, за съжаление, закъснях. Та загубата е моя, разбира се, не е проблем на комисията. Сега. Е, следващата точка, е не по-малко важна обаче, така наречения зелен растеж, възможности за МСП. Нашата комисия е, чувства своята отговорност пред малките и средните предприятия и по тази причина нали, гледаме така сериозно на тази точка от своя дневен ред. Става въпрос за пръв наш доклад по инициатива през този мандат. И той е вдъхновен от Зеления план за действие за МСП, публикуван от Европейската комисия за по-нататъчно стимулиране на малките и средни предприятия да осъществяват економически растеж, който е в съгласие с околната среда. Нека припомня, че нашата комисия през месец декември организира изслушване за подкрепа на начеващите и малките и средните предприятия. Това беше е, много полезен принос е, за нашия доклад. Далеч по-осведомени сме сега. Малко сме позакъснели. Мисля, че вероятно не повече от час ще ни отнеме е, тази точка от дневния ред. Господин Дебакър е нашия докладчик. Моля, колега, да представите състоянието на доклада. Благодаря, господин председател. Вероятно трябваше да запитате господин Тимерманс за закъснението на вашия самолет, понеже той изтегли целият пакет за въздухоплаването, в това число за слотовете. С голямо удоволствие, колеги, днес ви представям проекта доклада под наслов зелен растеж, възможности за МСП. По време на работата си по доклада, в много срещи с различни заинтересовани страни, е, ставаше все по-ясно и по-ясно колко значима е темата. Европа, разбира се, е континент на малки и средни предприятия. И много, макар и малки обаче, имат големи мащабни идеи за преход към една по-зелена, по-устойчива економика. И допадали ни това или не, не бива да забравяме, че ресурсите ни не са неизчерпаеми и съответно устойчивостта и екологосъобразността ще играят все по-голяма роля в економическото развитие. Както не сте забравили, предполагам, проведохме в началото на месец декември много интересно изслушване за новаторските МСП. И всички основни моменти в моя доклад бяха разисквани по време на това изслушване, към което проявиха интерес заинтересованите е, страни от, е, от различните отрасли и членовете на нашата комисия. Проведохме една много откровена дискусия за това каква трябва да бъде и каква не бива да бъде политиката. Кое върши работа, кое не върши работа и възоснова на цялото това допитване мисля, се очертаха така както са представени в проекта доклада ми, основните направления на, на дейност и внимание. Като тук не става въпрос, според мен, само за възможностите, които биха могли да извлекат МСП от зелената економика. ако нашата политика, ако, ако нормативната уредба представя сериозни препятствия, този потенциал не би могъл да се осъществи. Така че в доклада си аз посочвам не само възможностите, а и редицата трудности, пред които все още са изправени МСП. Докладът ми е разделен на следните части. Потенциал за, раз... за зелен растеж, финансови възможности, научно-изследователска и развойна дейност и новаторство, продуктовия подход и на пето място съвременна нормативна уредба. Между различните групи е, има сериозно съгласие, що се отнася до потенциала на зелената економика. По-голямата екологосъобразност на стоките и услугите, съсредоточаването на вниманието на вторичната преработка и употреба е в сърцевината на всичко това. без да навлизам в подробности, ще посоча най-големите проблеми обаче в това отношение. Един от най-големите проблеми за предприемачите е липсата на достъп до финансиране. Предприемачите не познават добре различните форми и източници на финансиране, а финансовия сектор в недостатъчна степен се отнася с разбиране, не поема специфичния за МСП риск, свързан с зелената економика. И трябва да се направи нещо, да се, да се е, отпуши това финансиране. Например, имаме един преход от е, е, по-скоро едно, едно внимание върху стоковия пазар, по-скоро отколкото върху пазара на услуги. Има един подход, който се съсредоточава преди всичко върху разходите, а не върху печалбата и така нататък. Необходимо е повече междуотраслово и презгранично сътрудничество. Отново възниква въпроса за прозрачността, за информираността на пазара. Твърде неактивно се обменя положителен опит. И в това отношение отрасловите организации има да играят решаваща роля и в това число в презграничен аспект. Те могат да облегчат обмена и да играят ролята на консултанти за своите членове. На трето място Всичко това е много тясно свързано с научно-изследователската развойната дейност и новаторството. Европейският съюз има доказани постижения в е, основни направления на научно-изследователската дейност, но те все още трудно стигат до пазара, което се дължи и на нормативната среда, но и на липсата на предприемачески умения. И за да се преодолее този проблем, не е необходимо непременно да се харчат повече държавни пари. Е, например, само 9% от днешните търговски дружества ползват някаква финансова подкрепа за изследователска дейност. Решението е другаде, обаче. Трябва да се обмислят процедурите, да се създаде една стабилна нормативна среда, за да се скъси пътя до пазара – И последен момент и последен извод, свързан с регулирането и дерегулирането. Ние самите пораждаме твърде много препятствия пред комерциализацията на научните постижения. Твърде често държавите членки надграждат европейската нормативна уредба с по-тежки изисквания. Уредбата на обществените поръчки не е подходяща за МСП. Разбира се, ако ще трябва да, да дерегулираме, ще трябва да го направим интелигентно, за да стимулираме новаторството. В това отношение отново се връщам на въпроса за обществените поръчки. Пазарният резултат би следвало да бъде резултат от конкуренцията, съревнованието на технологични решения, а не да бъде предопределен от законодателя. И накрая доклада ми има редица препоръки за професионалната квалификация на предприемачите, за е, осведомеността на потребителя, за популяризирането на екологосъобразните продукти, стоки и услуги на пазара. Значи, е, е, доклада ми, разбирате, предполагам, вече е обширен и богат – това, което споделих е, пред вас, е, са въпросите, относно които аз с интерес очаквам коментарите на колегите. Благодаря. Благодаря ви, колега. Кратко, ясно, категорично разбрахме ви от името на НП господин Каринш. Благодаря, господин председател. Господин Рюбих е, е докладчик в сянка. Той, за съжаление, не може да присъства така че аз ще ви прочета от него име. Да, предполагам, господин Рубих и той е закъсал с самолета в Виена пък. Така, та значи ще прозвучат думите на господин Рюбих. Надявам се да им отдам дам дължимото. Е НП възприема общия подход. Прекрасно. Особено, що се отнася до екологосъобразна и ресурсно ефективна стопанска дейност, насърчаване на предприемачеството и на, на, на повишаване на, на личността на финансовите инструменти, които са необходими на различни етапи от растежа на е, един бизнес. Наред с е, екологичните цели, които си е поставил Европейския съюз, е необходимо е, правилно и своевременно прилагане на европейското законодателство, без то да бъде отежнявано е, от националния законодател. Необходима е нормативна среда, която да е привлекателна, ориентирана към износа и тя ще помогне на предприятията не само да бъдат екологосъобразни, а, а и да е, дообогатяват възможностите си за постигане на конкурентно способен екологичен растеж. Ето това бяха думите на господин Любих. Аз лично изцяло ги подкрепям. Докладът е солиден особено в акцента си върху дерегулирането и създаването на е, една по-благоприятна за МСП стопанска среда. Благодаря също така и ясно и кратко. Виждате, нашите координатори се нагърват с отговорността за този доклад. Ето на колегата Дан. Социалисти и демократи. Благодаря като координатори, ние не можем да си позволим да напуснем Брюксел. Знаете, да не би е, да заседнем някъде из Европа по летищата. Ето на, аз е, също ще се изкажа от името на нашия докладчик Сянка, който не е тук. Е, той обаче е възпрепятстван по друга причина. Има, има важна среща с датския министър-председател. Нашият докладчик Сянка благодари на основния докладчик за работата и съдействието. Докладът повдига редица важни интересни въпроси, особено за финансирането на МСП. Макар и финансирането без съмнение да е важен фактор за растежа и развитието на МСП, нашият съдокладчик смята, че в проекта е, не са осветлени редица въпроси, които бяха повдигнати от докладчиците в Сянка. От е, близо 3000 думи обем на проекта доклада само около 300 се свързват с е, управление на знанието, и следователската развойната и новаторската дейност. Тези въпроси се е, засягат единствено в преамбилната част на доклада и само веднъж всъщност в основното тяло на, на доклада. И сега втората част от нашето изказване, вече от свое име. Аз съм докладчик по този въпрос, по становище в Комисията за регионалното развитие. Investment Fund and on the EFSI, the European Fund for Strategic Investment, enhancing the competitiveness of... Много са важни различните фондове за насърчаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия. В това число фондовете за регионално развитие. Още повече, че освояването на тези средства ще допринесат за постигането на целта на стратегията Европа 2020 за интелигентен и устойчив растеж. Само чрез такава политика ще могат да бъдат насърчени малките и средни предприятия да влагат средства в зеления растеж, да създават работни места и да се грижат за опазването на околната среда. Надявам се, становището на нашата комисия, в случай на регионалната комисия, което ще бъде прието тази седмица, мисля, да бъде отразено в доклада. Благодаря. Нямаме представител на ЕКР, доколкото виждам в залата. Нещо, министър-председател ли го е задържал или авиокомпания. Господин Чо, Европа на пряката демокрация, на свободата и пряката демокрация. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за отличната работа, която извърши. Известието на комисията констатира, че повече от 90% от търговските дружества в Европа се грижат активно за по-ефективно позатворяване на ресурсите в Европа. Само 40% обаче фактически успяват, което сочи едно сериозно разминаване между усилия и резултати. И дори тези предложения, които се правят да постигнат резултат, остава да се разчита на инициативността на предприемачите. А те са възпрепятствани в своите инвестиционни намерения. и не на последно място от днешната криза, от липсата на доверие на пазара. И отново стигаме до въпроса за финансовите инструменти, за различните форми на кредитиране и дялово финансиране а, те са означени, разбира се, както за новопостъпващите на пазара, така и за тези, които вече работят на него. Дошло е време, вероятно, да променим подхода си. Е, да е, извършим преход от една економика, която се основава изцяло на финансиране, по-скоро на финансовите си сектори, към економика, която е, разчита на промишленото производство. Което, разбира се, има своето значение за отговор на въпроса за свръхбюрократизацията. бихме е, могли да се опитаме да насочим наличните средства е, по-тясно, по по-целесъобразно. По Освен това, косвеното финансиране да се съчетава в по-голяма степен с прякото финансиране. Settori di qualità e dei distretti che possono diventare delle eccellenze. Следва също така да бъдат, е, следва, да, да, да бъдат определени, да, да, да, да бъдат посочени някои отрасли, в които се постига особено високо качество, е, така че наличните средства да се опозотворят максимално ефективно. И нали, ето отново връщам се на темата, че ако не направим всичко това, колкото и да са добри намеренията ни, те няма да постигнат желания резултат. Обединена левица. Прав сте, господин председател, наистина координаторите днес поемат товара на тази дискусия, понеже докладчетите в сянка някакси отсъстват. Благодарим на докладчика. Имаме две-три бележки, някои неща липсват е, в текста. Трябва някакси да се каже, че е, тежките бюджетни ограничения имат е, отрицателно влияние върху МСП, че задушават новаторството. Знаете, едно малко средно предприятие трябва да се грижи за оцеляването си. Първо да се пази от това да не бъде погълнато от а, големите играчи на пазара, да си обслужва дълговете, да се справя с тежки лихвени условия. И твърде често тези МСП са с вързани ръце, понеже едва успяват да обслужват дълга си и нищо, за нищо друго не им остават средства. Това е особено вярно за предприятията от източна и южна Европа. И още повече, е, големите предприятия по-лесно заобикалят екологичното законодателство някакси. И това е още една причина да помагаме на малките. Да поставим акцента върху тези, които са най-вече засегнати от економическата криза. Необходим е растеж. И следва да разчитаме именно на малките и средни предприятия за този растеж. Съответно да се облегчи достъпа до кредит, да се дадат стимули за растеж, да се увеличи относителния дял на европейското финансиране, това число Хоризонт 2020. Ние се отнасяме критично към обстоятелството, че средствата, които може да отпусне Европейския съюз, намаляват, вместо да се увеличават. И трябва да подкрепим МСП, които е, се опитват да намерят своето място на пазара под надвисналата заплаха на големите предприятия. Трябва да подкрепим МСП не просто защото на е, тях разчитат хиляди е, заети лица, а и защото те биха били източник на нова заетост. Благодаря. От зелените, от зелените няма никого. Следващия кръг изказвания колегата Кели е прав. Благодаря, господин председател. Първо нека кажа, че така иронично звучи, че разискваме потенциала за зелен растеж, а пък от групата на зелените ги няма никакви. Но така или иначе трябва да си свършим работата. Мисля, че колегата Каринс каза, много, че докладът е много смислен, практически ориентиран, докладчикът е обхванал главните неща. Нещо, за което трябва да си напомняме непрекъснато е, че когато говорим за МСП, говорим голямото мнозинство от предприятия в Европа. Така че ако те се провалят, няма да имаме нито економически растеж, нито зелен растеж, нито когато и да било економика. Така че трябва да положим всячески усилия, да им помогнем. И аз до някъде се изказвам, виждате в съзвучие изказаното току-що от господин Цимерманс за финансирането. Но мисля, има някаква готовност да се обърнем с лице към този проблем най-сет. Инак ясно е, без безпрепятствен достъп до финансиране никакъв растеж никаква инициатива и, иноваторство. И плана Юнкер, ако постигне някакъв успех, надяваме се, той ще постигне успех именно като финансира МСП. И след това другия важен момент е за нормативната уредба и за престараването, ако щете, на националния законодател. Понеже националния законодател затяга още повече нормативите които са приети на европейско равнище. Понякога това се дължи на чисто бюрократични такива корпоративни съображения на, на самата държавна служба в една или друга държава членка. Ако няма е, различни нормативи, различни регламенти, <clears throat> няма да има нужда и от чиновници. А има инак в Европейския съюз, в, в държавите членки, примери за това как може да се прави и по-добре и с по-малко бюрокрация. Слава Богу, че в лицето на Европейската комисия в новия състав имаме едно прагматично желание е, да, да се върви към по-малко бюрокрация и ако се съчетаят тези, тези две неща, ще е, постигнем успех. Ако комисията устои на, на даденото обещание, толкова по-добре, е, бихме могли да се надяваме е, на една благоприятна стопанска среда за МСП и оттам нататък вече зелен растеж и заетост. Значи добро начало се поставя тук. Благодаря. Благодаря ви, господин Кели. Напълно прав сте. Нямаме хора от зелените. За щастие обаче, госпожа Дали, е, следващата изказваща се, има пред себе си зелена карта като подгласник член на комисията. Не, че е от зелените. Да, благодаря. Запозната съм с доклада. Поздравявам докладчика. Това е един интегрален, цялостен, изчерпателен доклад. Допада ми това, че в 22 точка от доклада, а и другаде, вие подчертавате необходимостта от предприемаческа нагласа. Понеже тя наистина липсва, не достига в Европейския съюз. Особено сред по-младите. И към това бих добавила необходимостта предприемачеството да се популяризира още от най-ранна възраст в образователната система. Значи това е добре. Вероятно повече трябва да се постави акцента върху това, мисля. Но още нещо бих искала да, да посоча е, необходимостта да бъдат споменати микропредприятията. И да се подчертае това, че в някои държави членки именно микропредприятията са изключително важен източник на заетост. Понеже твърде често, като се каже МСП, се е, подразбира какво ли не, но микропредприятията са нещо много особено, специфично и се нуждаят от специфичен подход. Казвам това, защото в четвърта точка от доклада се споменава нещо, но ми се ще това да се поразгърне, да се, да се доразвие в доклада, макар и е, е, вече е добре, че в е, точка четвърта от доклада микропредприятията са споменати. Благодаря. Колеги, има ли други желаящи да вземат думата? Ако няма, моля представителя на Европейската комисия, госпожа Дрейк, директор предприемачество и МСП, генерална дирекция Растеж, нова генерална дирекция. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, на изказалите се депутати. Комисията приветства общо подкрепата, е, която, с която се ползва очевидно проекта доклада, ние споделяме целта е, за подпомагане на рентабилните, подчертавам, рентабилните възможности за МСП в зелената економика. Няколко бележки. Първо за ресурсната ефективност и МСП, каква е, как се преплитат тези две неща. Защо е на лице зеления план за действие? Става дума за конкурентоспособност. МСП знае, че е, природните ресурси са, са е, скъпи е, и, и не достигат. Обаче МСП не могат да действат сами. Ако се опитат да действат сами, не биха постигнали кой знае какъв ефект, е, да не говорим за рентабилност и конкурентоспособност. Ето защо зеления план за действие за МСП е замислен като източник на конкретна помощ за, за МСП. Е, в този план са включени 34 действия. Особено внимание се обръща на спецификата на МСП. Е, така, например, е, насочваме се към повишаване на ресурсната ефективност в рамките на едно и също дружество. Има център за водещи постижения в областта на ресурсната ефективност, който ще представя информация и обучение – има и други неща в плана за действие и доклада, например, облегчаване на технологичния трансфер и е, въвеждането на нови е, структури на стопанска дейност, междуотраслово сътрудничество в интерес на кръговата економика, в този зелен план за действие се говори за посредници, които са се доказали на практика, е, в това число е, Европейската мрежа на предприемачите е, и организациите на така наречените стопански снопове или, или клъстери, които ще способстват за включването на МСП в едни по-зелени вериги на добавена стойност по-нататък такива стратегически е, промишлени или търговски слопове, снопове биха могли да бъдат инструмент за е, взаимодействие между МСП в рамките на целия Европейски съюз. Поставя се акцента върху финансирането, както е обичайно и разбираемо. Ние изцяло подкрепяме казаното в доклада, че МСП изпитват специфични финансови потребности, които се нуждаят от специфични решения. И това под формата на един по-широк широк кръг, по-широка -по гама финансови инструменти. За периода 14-20 година е, зеления план за действие включва частно финансиране за енергийно ефективни инструменти, включва също така е, схема за капиталово финансиране, за опазване на биологичното многообразие и предоставяне на екосистемни услуги. Зелените МСП биха могли да се възползват и от инструмента Косме. Това, са, това, е, това е схема за кредитни гаранции. Също така сме засилили финансовите инструменти за дялово финансиране. Разширяваме обхвата и гъвковостта на тези инструменти в рамките на кохезионната политика. Говори се за информираността. Създадохме портал за достъп до финансиране за МСП. Той бе наскоро, наскоро създаден, наскоро заработи и обхваща всички информационни източници за финансиране на местно и областно равнище. Така че всяко предприятие по страни може да получи необходимата информация. Доколкото разбирам, е, портала вече се ползва от повече от 100 000 потребители на месец. Около 70% от тези посещения са на редовни посетители, че това е, това е добра новина. Ще включим в портала информации за структурните фондове. И всички тези източници на финансиране е, ще предвиждат финансирането на зелени технологии, провеждаме информационна кампания и обучение по държави членки, специално за консултанти е, на мрежата за предприемачество Enterprise Europe и най-сетне бъдещия Европейски фонд за стратегически капиталовложения ще отпусне около една четвърт от общия си обем за МСП е, до края на Тоест до, до лятото на тази 2015 година. Сега за нормативната уредба. Много, много се каза. Аз с удоволствие е, е, слушах и изказването на, на господин Тимърмас. Да, активно и осезателно трябва да се намалява бюрократизацията. Мен ми хареса казаното от господин Тимерманс за известно съглашателство, за известно съучастничество е, тук е, между, помежду ни, за да решим тази задача. На всеевропейско равнище вече се държи сметка за малките и средните предприятия, ако се започне още от оценката на въздействието на определени проектонормативни актове, трябва да се е, повлияят държавите членки да, да наваксат, ако щете. В заключение, комисията е удовлетворена и подкрепя идеята за предприемане на конкретни действия за подпомагане на рентабилните възможности за МСП в рамките на зелената економика. Благодаря. Благодаря ви. Та така, бих помолил сега нашия докладчик е, да ни изведе от тази дискусия. Съвсем кратък ще бъде, всички явно са доволни прекрасно. Благодаря на колегите. Е, сега ще започне е, процедурата на работа по измененията и допълненията, в това число от различните специализирани комисии на парламента по становище. Уверявам ви, че всички мнения ще бъдат е, взети предвид. На фона на общата подкрепа, е, която се очертава за доклада, мисля, няма да бъде трудно да намерим компромис, така че след е, няколко седмици да се стигне до категоричен доклад на вниманието на комисията, там нататък Работата ще бъде нейна заедно с държавите членки. Благодаря. Благодаря ви, колега, колеги. На 26 февруари 2015 година, тази седмица, в 12 часа по, по обед, е крайният срок за изменение и допълнение на доклада. По обяд, казвам. Разбира се, на 26 февруари. След ден-два. Толкова по тази точка от дневния ред. с следващата точка от дневния ред ще се захванем след 13 точно минути заседание на координаторите. Имате достатъчно време, 13 на минути, да напуснете залата, ако не желаете или не можете да присъствате на съвещанието на координаторите, не бързайте, да не се спъне някой, съвсем бавничко ви моля, които трябва да напуснете залата.